по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на съвета и на комисията по отношение на Куба. Добре дошъл, господин министре. Е, добре е, дошъл на комисария. Сега започваме следващата дискусия. Първо искам да приканя господин е, министъра да направи своето изказване. Благодаря, госпожо председател. Смъртта на Орландо Сапато беше факт, който можем да оценим само отрицателно – това не трябваше да се случва и ние не искаме то да се повтори. Никъде и никога. Европейският съюз и останалите институции са поели ангажимент. Ние осъждаме нарушението на европейските, на човешките права и се борим това да не се повтори никога. Това трябва да бъде ангажиментът на Европейския съюз. Европейският съюз има своя идентичност и тя се изразява в спазването на правата на човека, в принадлежност към принципите на плурализма, свободата и когато тези права биват нарушавани в целия свят, тогава Европейският съюз осъжда подобни актове. Това казваме съвсем ясно, също и по отношение на Куба. И то по време, когато бяхме загрижени за това, че положението с правата на човека в Куба не се подобрява. Това твърдяхме също, когато ставаше дума да бъдат освободени политическите затворници в Куба. Те бяха около 200 на брой, някои от които в много тежко здравно словно състояние, например господин Фаринес, който започна гладна стачка. Ние тогава взехме отношение и казахме, че трябва да бъдат защитавани правата на човека в Куба и свободата на изразяване на мнение. Това казахме и по отношение на Орландо Сапата и поискахме правителството да поеме съответната отговорност. Обаче политиката на Европейския съюз към Куба излиза извън тези граници. Тя съдържа различни аспекти и аз искам да се спра на някои от тях в рамките на политическия диалог. Необходим ни е политически диалог с кубинските институции и с цялото гражданско общество. И разбира се, това е част от темата човешки права. Защо? И е, сътрудничеството за развитие с Куба. Това е знак за солидарност с кубинския народ. Освен това, трябва да прибавим и факта, че напредъкът в културата и е, демокрацията трябва да бъдат неща, които да изискваме от Куба. Това са основните аспекти на нашата политика спрямо Куба и те имат една единствена цел да подкрепим кубинския народ, така че той да се радва на благоденствие, на по-добри условия за живот и на повече човешки права. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Господин комисар, благодаря ви. Комисията много дълбоко съжалява за смъртта на Орландо Сапата Томайо и обстоятелствата на тази смърт. Искам да изразя дълбоката ни загриженост за съдбата на другите политически затворници в Куба. В тази зал всички споделяме това усещане на отчаяние и скръп заради смъртта на Орландо Сапата, Томайо. И трябва всички да гарантираме това да не се повтори нито в Куба, нито в която да било друга страна. Европейският съюз е изграден върху ценностите на демокрацията, човешките права и основните свободи. Той се стреми да защитава и да укрепва след нарушенията на човешките права, които допреди сравнително скоро са извършвали в нашия континент. Човешките права са универсални и този принцип е неотменна част на нашия диалог с всички наши партньори в Европа и извън нея конструктивния диалог, а не политика на санкции, принуда, остава основа на нашата политика спрямо Куба. Това е подчертано и в нашата обща позиция, прията през 2006 година. Това е основната причина, поради която през юни 2008 година съветът реши да отмени дипломати... дипломатическите мерки спрямо Куба, предприятия през 2003 година съветът реши да използва всички инструменти, които са отразени в общата позиция. Също така, поради тази причина, много държави членки започнаха своето сътрудничество с Куба, насочено към развитието и подпомагането на развитие на тази страна. По този начин, включително и Европейския парламент, признаха важната роля на сътрудничеството, насочено към подпомагане на економическото развитие на Куба. Същевременно бездействието спрямо Куба би било най-лошия вариант, който ще подрони изцяло авторитета на Европейския съюз. Ние имаме нужда не само това да се ползваме с авторитет като глобален фактор, но ние искаме също така да сме представени в Куба. Затова смятам, че напредъкът ще се постигне чрез задълбочаване и интензифициране на политическия диалог и продължаването на сътрудничеството с Куба като средство за подобряване на живота на хората в Куба. Сътрудничеството в Куба никога не се е прекратявало от Европейския съюз. И помощта за развитието не е помощ за правителството, това е помощ за хората. Ние винаги сме смятали, че сътрудничеството, насочено към подпомагане на развитието, е важен елемент в нашите отношения с Куба. Сега изпълняваните проекти в Куба са насочени към пряко облагодетелство на население, към удовлетворяване на насъщните нужди на хората. Това е свързано с адаптиране към промяната в климата, осигуряване на хранителните доставки, подпомагане на неправителствените организации. Ясно искам да заявя, че няма финансирано страна на Европейския съюз, което да се насочва към или през правителството. Парите се насочват през агенции на ООН и европейски неправителствени организации. Важно е Европейският съюз да продължи да решава основните проблеми на наследна на Куба, като участва в дейността на основните сектори там. Стремежа да се намери подходящия баланс между откритостта към диалог и подпомагането на населението в Куба, както и утвърждаването на нашите принципи, е задача, която трябва да се изпълнява от Европейския съюз по най-решителен начин. Благодаря ви за вниманието. Сега ораторите от името на политическите групи. Господин Салафранка от НП, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Когато моята политическа група каза, че тази точка трябва да бъде поставена на дневния ред, тя искаше да изрази, че политиката понякога прави тежки грешки и си затваря очите пред определени неща. Този парламент е институция, която трябва да издига своя глас в защита на демокрацията и да показва солидарност с тези, които живеят в Куба и умират там за своята свобода. Виолано Сапата Веднага беше поискано също и е, освобождаването на политическите затворници и спазването на основните права, за да могат кубинците да е, се радват на същите човешки ценности. Също се отнася и за хората в Китай. Говорим за е, смели хора, Освалдо Паята, който получи наградата Сахаров, каза, че първата победа ще бъде да се преодолее омразата в сърцата. И той посочи също, че нищо не може да се направи с страха. Андрей Сахаров всъщност е оставил в наследство своето достоинство, работейки за мирното съжителство между народите. Тези гласове са особено важни и обаче ние сме чували тези гласове в тази пленарна зала на носителите на наградата Сапаров. Гласът на Сапата днес не можем да го чуем вече, но можем да чуем гласовете на много кубинци. И за това, госпожо председател, е много важно този парламент с своята легитимност, е, той представлява над 500 милиона граждани на Европа, този парламент трябва ясно да заяви, че е необходима свобода за този остров, наречен Куба. Благодаря. Господин Янес Барнуево Гарсия от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. господин изпълняваща длъжността председател, господин комисарио. Никога вече нашето мълчание не бива да се превръща в съучастие. Никога вече някой, който се бори за правата си в Куба или другаде, не бива да умира без ние да сме издигнали глас и ясно да сме заклеймили отношението към него. 42 е, годишният Зидаро Мазач умря след гладна стачка в затвора по време на 7-те години прекарани там. Той бе унижаван и малтретиран от своите надзиратели. И всичко това заобиколено от пълното мълчание на международната общност. Още един затворник сега предприема гладна стачка. Гилермо Салиняс, който е журналист. Резолюцията, която обсъждаме днес и по която ще гласуваме утре, и за която се изказвам от името на групата на социалистите, призовава за освобождаване на всички политически затворници в Куба, за преход към демокрация и за стриктно зачитане на правата на човека. Няма да навлизам в темата, която ни разделя. А само ще се спра на тези въпроси, които са общи за всички ни. Необходимостта да запазим човешкия живот и да осигурим запазването на правата на човека. Смятам, че това ще послужи като обща основа за бъдещата ни политика по отношение на Куба. Има обаче и една последваща тенденция, много важна за нашия дебат, а именно ние имаме общ консенсус за състоянието на правата на човека в Куба. Нека никога вече европейската демократична десница не казва, че сме се поддали на американския екстремизъм, но нека и никога не се превръщаме чрез мълчание в съучастници на подобни нарушения на правата на човека, защото и двете крайности са далеч от истината. Тук Всъщност, чрез нашата резолюция ние показваме, че а, сме много стабилни поддръжници на свободата и на правата на човека. Искам да кажа на господина Салафранка, на госпожа Вебер от а, групата на Алде на господин Ромева от Зелените, на господин Кошушник от групата на европейските консерватори и на другите колеги, с които водихме преговори. Те бяха много сложни преговори, но ви благодаря, защото се надявам, че резолюцията ще се увенчае с успех. Искам да благодаря и на председателството на Европейския съюз и на господин Сапатеро за тех... за, за коража, който ни дадоха и за това, че застанаха зад резолюцията. Сега госпожа Вебер от името на група АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Колеги, от името на политическата си група първо искам да изразя съболезнованията си към семейството на господин Орландо Сапата, който плати висока цена за убежденията си. През годините нарушенията на правата на човека са били източник на вдъхновение за защитниците на тези права да се борят както в Куба, така и извън тях. Ние изразяваме в резолюцията дълбока загриженост за състоянието на правата на човека в Куба. Нека бъдем наясно. Това състояние не е добро. Известни журналисти и защитници на правата на човека все още са в затвора, защото просто иска да упражнят правото си на свободно изказване, на събиране и а, на а, участие в организации. Същевременно неправителствените организации в Куба не могат да работят, защото драконовския контролът е на правителството върху тях. Докато водим този дебат, няколко защитници на правата на човека водят гладна стачка. Това предизвиква голямо безпокойство. Влушава се сериозно и много бързо здравето на господин Гилермо Салинас. Кубинските власти пренебрегват напълно непрестанните призиви на Европейския съюз да освободят незабавно политическите затворници. Затова настоявам парламентът от тук нататък непрекъснато да следи Европейският съюз да предприема мерки за защита на правата на всички, които се стремят към демократична и плуралистична Круба. Господин Ромева и минута и половина. Благодаря, госпожо председател. От името на моята политическа група аз искам да е, изкажа и нашите сълебования във връзка с е, смъртта на господин е, Сапата Майо, и е, също да посоча, че е необходимо предоставяне на информация. При тази резолюция ние трябва да си сътрудничим и трябва да знаем колко политически затворници има в Куба. Трябва обаче да знаем, че е необходимо да говорим съвсем независимо от нашата мотивация. Това е част от оговорката. Необходимо е също да се е, изисква незабавното освобождаване на тези лица и е, да се знае, че някои от тях се намират в много тежка ситуация, както Сапата тогава, който започна с е, гладна стачка, искам да спомена и Файнес, има политически риск този случай да се използва за други поводи. Това каза и колегата Яниш, че може да възникне риск. Важно е да се знае, че има много процеси, които са полезни и в никакъв случай не трябва да се подаваме на изкушението, както някои че нещата ще бъдат както преди, когато преследвахме политиката на ембарго. Ако тази ситуация отново възникне със смъртта на сапата, наистина не би била приятно. Трябва да знаем, че трябва да работим заедно, за да не се случи още веднъж подобно нещо и да започне процеса на демократизация и изграждане на правова държава в Куба. Господин Кожушник за две минути. Е, госпожо председател, госпожи и господа. Новината за смъртта на Орландо Сапата дълбоко ме развълнува и искам да отправя своите съболезнования на цялото му семейство. Аз съм роден през 71 година а, в а, в кулминацията на комунистическия период. Тогава беше комунистическия терор в моята страна. Всъщност, у чешките граждани тези спомени за комунистическия терор са причина за много голямо съчувствие към това, което става в Куба. все още кубинският режим се придържа към своя лозунг социализъм или смърт и той не заслужава никакво съчувствие. Би трябвало да има масивна съпротива и отпор на комунистическия режим. Последният политически затворник в моята страна загина в затвора 18 месеца преди да доживее свободата. И за това призовавам всички ви за следното. Няма да има истински напредък без освобождаване на политическите затворници, без плурализъм. Само тогава може да започне економическото преструктуриране и за това трябва да се отвори на ново дебата, за да се преразгледа общата позиция на Европейския съюз по отношение на Куба. Господин Мейер. Благодаря, госпожо председател. Моята група изразява своята скръп по повод на смъртта на Орландо Сабато Томай в затвора. Кубинското правителство носеше отговорност за неговото състояние. Ние скърбим за неговата смърт. Но ние не одобряваме това, което предлагат другите политически групи. Ние не можем да поставим ситуацията Куба с ситуацията в Хондурас. Не споделяме подхода към това, че човешките права зависят изцяло и нашето отношение към тях зависят изцяло от страната, в която се нарушават човешките права. Имаше дебата за Колумбия. Но защо нищо не се говори за цивилните жертви в Афганистан? Какво се случва в Западна Сахара, където се преследват граждани? Нека да не се отдаваме на лицемерие. Ние сме длъжни да разглеждаме всички страни по един и същи начин. Ние трябва да обсъждаме това, какво е състоянието в затворите, но общата позиция на Европейския съюз е изключение. Няма друга страна в света, нито Китай, нито други страни, спрямо които Европейския съюз да е взел същата позиция. Защо нищо не се говори за Китай? Искам комисията ясно да отговори. Дали смятате да сложите край на общата позиция и да я отмените? Тази позиция е основна пречка пред искрения и откровения диалог между Европейския съюз и Куба. Един Малзър за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Смъртта на дисидента Сапата и задържането на Санчес, което научи целия свят, показва, че от 96-та година това, което поставихме като изискване за напредък в демокрацията, трябва да продължим да го поддържаме като изискване. Също и по отношение на Раул Кастро. Ситуацията на политическите затворници не се подобри и, и а, с поддържането на плановото стопанство Куба не може да задоволи основните потребности на своето население. Очевидно, този, който иска благоденствие в Куба, критикува режима, така се смята и комунистите смятат, че могат да се справят със собствени сили. Що се отнася до компютрите и електрониката, е, там е, като че ли няма да се изпълнят изцяло обещанията на Обама, но все пак е, ще допринесат за по-добро организиране на опозицията. Също така възникват трудности, защото кубинското правителство потиска свободата на словото и за това трябва да подкрепим всички европейски инициативи, насочени към отслабване на комунистическата система. Там благодаря. Благодаря. Сега господин Ярослав Валенса. Dziękuję pani przewodnicząca. Drodzy przyjaciele. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, трагедията, каквато е смъртта на политическия затворник в Куба Орландо Сапата, е поредното доказателство за това, че режимът на Кастро изцяло пренебрегва призивите от международната общност да зачита човешките права. Тази трагична смърт има символно значение. Тя е вик за помощ и реални усилия на международната дипломация и политика – За съжаление, твърде често се пренебрегва общественото мнение в Куба. Дами и господа, трябва да обединим нашите усилия и да окажем натиск върху режима на Кастро. Трябва да поискаме незабавно освобождаване на онези, които са осъдани на затвор само заради политическите си възгледи. В продължение на последните няколко години Европейския съюз се стреми да смекчи своята позиция спрямо Куба. Бяха отменени санкции срещу Куба с надеждата Куба да въведе повече демокрация. Обаче смъртта на Орландо Сапата показва неефективността и наивността на тази политика. Тя не трябва да продължава. Утре ще гласуваме по резолюцията. Трябва да изпратим ясно послание за това, че ние се противопоставяме на нарушаването на човешките права, на нехуманното отношение към политическите затворници, на пълната липса на демокрация и основни свободи в Куба. Ние трябва да говорим от името на онези, които нямат възможност да говорят. Госпожа Боскурт, три минути. Благодаря, госпожо председател. Трагичната съдба на господин Сапата Тамайо доведе до голямо разочарование в целия свят. Неговото безнадежно положение – всъщност можеше да бъде подобрено до някъде само чрез смъртта от глад. По този начин той се отърва от лошите условия в затвора. Какво всъщност престъпление е той е извършил, в, за да попадне в затвора? Просто е извършил престъпление в кавички да изрази друго различно мнение в тази държава, но смъртта на Сапата не е единичен случай. Психолози и журналисти като Фариня също започнаха гладна стачка и искаха да бъдат освободени 26 политически затворници. Какво може да се очаква? Правата на човека тогава ли ще се спазват, когато трябва да се плати с собствената смърт за тях и когато по тази причина има политически затворници? Това напълно противоречи на Общата декларация за човешките права. Това се отнася за Куба и поради тези политически затворници аз искам да а, апелирам за незабавното им освобождаване, защото при това правителство не може да се гарантира свобода на мисълта. Този, който е в затвора, няма свобода на мисълта и наистина няма смисъл да е, се е, противодейства е, с Куба, защото е, тя е, отдавна спазва именно подобни принципи. По-добре е да се пристъпи към диалог с Куба защото и там трябва да се спазват общешките права. Смъртта на сапата не трябва да бъде на празна, а да даде тласък на борбата за човешки права в Куба. Трябва да се направи всичко възможно, за да се подобри ситуацията с спазването на правата на човека там. Става дума не само за политически затворници като Сапата, но и за борци за човешки права, които трябва да имат свобода на действие. Кубинското правителство трябва да се грижи за населението си и е, хората не трябва да бъдат е, третирани като престъпници, когато когато желаят своята свобода. Тази свобода не бива да им бъде отнемана. Благодаря, госпожо Боскурт. Сега госпожа Билбао за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Защитата на правата на човека днес означава а, да а, бъде осъдена а, незаслужено жестоката смърт на Орландо Сапата. Надявам се, че нашия дебат ще даде храна за размисъл на властите в Куба. Те са длъжни да постигнат напредък, да се радват хората там на истинска демокрация. Защото там съществува страх от дебата, от обмена на мнения. Идеите не са вредни. Те могат да очудят, да провокират, но идеите трябва да бъдат обсъждани, а не да изразилите ги да попадат в затвора. Не можете да попречите на хората да имат чувства, да мислят, подобно на водата, идеите се просмукват в съзнанието на цялото общество, дори да затворите този, който е изразил съответната идея. Куба трябва да е наясно с това. Това ни напомня на най-лошите дни от диктатурата на Батиста. Надявам се, че ще приемем тази резолюция. Кубинците се нуждаят от преходен период. Не можем да толерираме, да търпим нарушенията на правата на човека и трябва да мерим с един аршин, независимо къде тези нарушения се наблюдават. Дали в Куба, дали в Афганистан, в Пакистан или в Хондурас. Това трябва да е наша обща воля, както и моя воля. Госпожа, господин Пореба за една минута. Мисля, че всички на тази сали... Госпожо председател, дами и господа, смятам, че всички в тази зала ще съгласят, че корумпирания комунистически режим, тази диктатура, няма да допусне никакви политически положителни промени в Куба. Режимът на братята Кастро разрушава свободите на гражданите и им отнема всяка възможност за достоен живот. Разбира се, бъдещето на кубинците е в техни ръце, но Европейският съюз има своята роля тук и тази роля е важна. Ние трябва да изискваме пълно освобождение на всички политически затворници. Това трябва да бъде предпоставка за започване на какъвто да било диалог с Куба. Трябва да изискваме зачита на човешките права и достъп до свободните медии, включително интернета, укрепването на демократическите цени, където трансатлантическите връзки са изключително важни. Затова е необходимо тясно сътрудничество с Вашингтон. Заедно ние можем да подготвим една дългосрочна стратегия за Куба. И отправната точка няма да бъде сляпото приемане на съществуващо положение, а изискване да има демокрация и демократично управление. Благодаря ви. Госпожа Фигереда. Благодаря, госпожо председател. Този дебат още веднъж показва наличието на двойни стандарти в Европейския парламент. И този двойен стандарт е в мнозинството. Също мнозинство, което не искаше да заклейми военния преврат в Хондурас. И което не забелязваше смъртта и хвърлят затвора на много други хора в други страни по света. А сега Те говорят за своята скръп. Да, ние наистина скърбим за смъртта на Орландо Сапато в затвора, но също така ние скърбим за това как се развива този дебат. Ние смятаме, че подходът към Куба не е приемлив. Ние приемаме санкциите и финансовото ембарго, предприятел от САЩ. Вие не може да продължавате с тази неприемлива обща позиция. Европейският съюз трябва да се откаже от тази обща позиция. Да, трябва да се нормализират отношенията с Куба и се надявам, че това ще стане по време на Испанското председателство. Господин Соник, две минути. Pamiętamy слънне zawołanie Фиделя Кастро социализм albo смерть ние виждаме въплъщение на това, което на времето беше лозунг на Фидел Кастро – социализъм или смърт. Сега виждаме, че има човек, който съвсем наскоро е умрял в затвора в Куба. Режима в Куба е срамен за всички, които се намират в лявата част на политическия спектър. Също така се срамувам от това, че имаше посещение в Куба и че се предложи сътрудничество. Но нямаше нито една среща с дисидентите. Ние трябва да не допускаме това, докато не се проведат демократични избори, докато все още има политически затворници. Политиката на Европейският съюз прямо Куба трябва да постави като предварително условие освобождаване на политическите затворници, отмяна на цензурата и възстановяване на гражданските права. Ние трябва ясно да заявяваме това. Има различни начини за постигане на свобода от тоталитарния режим. Има полският път, който е път на диалог, но има път, който беше възприят от Румъния, където ситуацията беше доста различна и доста драматична. Ние по-скоро бихме избегнали този път. Какъв път ще бъде избран от Куба. Европейският съюз трябва активно да допринася за това Куба да стане една страна, в която има свобода и демокрация. Това трябва да бъде позицията на Европейския парламент. Благодаря, господин Соник. Сега Ричард Хауит. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изразя дълбоките си съболезнования за смъртта на Орландо Сапата и е, дълбокото си безпокойство за още четирима политически е, затворници, които са започнали в знак на протест гладна стачка. Европейският парламент трябва да потвърди призива си за незабавно и безусловно освобождаване на хората задържани от възг... заради възгледите си в Куба, които според Amnesty е, International са над 200. И искам да обърна внимание на случая с Даси Хере, директора на Центъра за права на човека в Хавана. В продължение на 19 години работи този център и трябва да продължи да работи. Искаме Манфред Новак, специален докладчик по въпросите на изтезанията на ООН, да получи дати за посещение в Куба, за да провери случая на място. Европейският съюз винаги се е противопоставил на е, ембаргото, което САЩ през 1962 година въвеждат по отношение на търговията с Куба. Е, би трябвало кубинците да пътуват по-свободно, да могат е, да изпращат пари у дома. Искам да приветствам нашата обща позиция на Европейския съюз, която води до изграждане на политически диалог между нас и Куба и продължаването на сътрудничеството с цел развитие с Куба. BBC е, е, напоследък е, получи свободен достъп до Куба, но все пак изразявам разочарование от това, че в съвета за правата на човека в ООН Куба не се съгласи да ратифицира двете основни конвенции за правата на човека Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за социални и културни права. Вие и всички ние, които сме посещавали Куба, трябва да останем на твърда позиция. В Куба трябва да съществува гражданско общество. Миналата година имахме възможност за неограничени посещения и трябва да сме е, сигурни, че така както представителите на други организации и нации могат да го направят и ние при посещение няма да бъдем ограничавани. Господин Луи Мишел. Благодаря, госпожо председател, господин министре, господин комисар. С е, тази смърт показва е, до каква драматична безнадежност може да доведе липсата на свобода. Ние трябва да изискваме незабавното освобождаване на политическите затворници и във всеки случай сме свидетели е, на уборството на е, кубинските власти е, в техния отказ да осигурят елементарни човешки права. Оставам обаче убеден в силата на политическия диалог. Това е най-осезаемата ценност на европейския модел. От дълго време имаме такъв модел, имаме някои заслепявания, и често пъти политическия диалог става тяхна жертва. Куба е, днес е, е в пределен, преломен момент от своята история. И мисля, че ще направим грешка, ако е, не запазим постиженията, макар и скромни, на един диалог, който има своята историческа роля. Куба е единствената поли... Всъщност, Европейският съюз е единствената политическа сила, която може да убеди Куба, че политическата изолация не е в нейния интерес. Трябва да поемем своята отговорност, да продължим диалога, без е, в никакъв случай е, да загърбваме трудните въпроси и без да прилагаме двойни стандарти, нещо в което не съм убеден. Но, а Мигалски. Благодаря сега господин Мигалски. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, свободата в Куба ще победи. Там ще има демокрация, ще има свободна пазарна економика. Европейският съюз не знае как и не иска да помогне този режим да слезе от власт. Но този режим ще се смени. Опитът на такива страни, като Унгария, Чехия, Словакия и Полша, показва, че това е възможно. Ние можем да предложим нашия опит и след като режима на Кастро бъде свален от власт, Европейският съюз ще трябва да направи така, че в бъдеще децата и внуците на Орландо Сапата Тамайо да могат заедно с наследниците на Кастро да вървят спокойно по улиците на Хавана. Господин Масалка. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Аз съм лекар по професия и зная доколко е, е трудно да се спаси човешкия живот. Аз дълбоко съжалявам за всеки изгубен живот и за това споделям вашата тъга от загубата на господин Орландо Сапата. Тук става дума за резолюция, подкрепена от множество политически групи, но за съжаление трябва да повторя нещо, което казах наскоро. Дебата за състоянието на правата човека в Централна Азия трябва също да ни занимава. Аз смятам, както казах и на времето, че е грешка да не се зачитат историческите и културните традиции на съответните страни и да не бъдат зачитани положителните резултати, които те са постигнали в развитието си. Що се отнася до Куба, за да подобрим положението, там ние трябва да водим справедлив диалог. Стига кубинските власти да се покажат готовни за това. Е, трябва да се борим и за е, защита на обществено-економическите права в Куба. Въпреки трудното економическо положение, Куба е, все още е сред първите страни, които оказват помощ на другите. Пример за това е неодавнашата катастрофа в Хаити. Благодаря сега господин Марио Мауро. Две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател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 Аз мисля, че мога да кажа направо, че днес и утре, когато гласуваме по текста, ние ще отворим една достойна страница в историята на този парламент, просто поради факта, че ние по изключение бихме могли да изоставим настрани предразсъдъците на определени политически групи. Ние се прекланяме пред смъртта на един човек и искаме да възтържествува истината. Какво всъщност трябва да запишем в тази резолюция? институция. Това трябва да бъдат неща, които сами по себе си са ясни, обаче не трябва да забравяме, че в Куба няма свобода, в Куба няма демокрация и животът не е живот, а смъртта, а, смъртта а, всъщност е нещо, което се среща. Там бяха ни необходими дълги години, за да преодолеем някои предразсъдъци и а, трябваше да осъзнаем, че а, основната свобода а, трябва да бъде фундамент за всякакъв диалог. Естествено, ние не искаме да избягваме диалога с Куба. Ние искаме да се погрижим е, този диалог, този разговор да се води на основата на свободата, защото ако човекът е, не бъде признат е, като център на всичко, не а, симпатии от кубинското правителство ще бъдат необходими, за да се спазват човешките права. Европейският парламент постъпва правилно, когато използва тази възможност. Върховният представител не присъства в момента и Куба Либре не е коктейл, както беше казано тази сутрин. Ние искаме да изразим свободата и желанието Куба да бъде свободна. Госпожа Мунес Диоркиса. Благодаря, госпожо председател. Ние, испанските социалисти, наистина съжаляваме за смъртта на Орландо Сапата и ситуацията на политическите затворници в Куба. Ние искаме тяхното освобождаване. Смъртта на Орландо Сапата е нещо, за което може да се скърби. И е, когато говорим за правата на човека в Куба, но не само за това, ние трябва да си взаимодействаме с кубинските власти, за да се подобри тази ситуация. Аз е, Искам да посоча, че до сега не е имало политически диалог с кубинското правителство, а само кубинското правителство може да подобри правата на човека на острова. И е, вижда се, че общото е, становище съвсем не е общо становище, защото много страни членки имат двустранни отношения с Куба. И е, за това, е, тъй като няма общо становище, не може да има политически диалог. Това е пречка на европейската политика за задълбочаване на външната политика на Европейския съюз, към която спада и спазването на, обще... на човешките права. През миналия век имахме една ситуация, която сега се промени. САЩ също води диалог с Куба по важни теми, като миграцията, например. И също така Куба е включена в Световната организация на труда и сега вече наистина е време Европейският съюз да използва международните си инструменти за насърчаване на правата на човека. Ние не искаме да водим диалог с Куба, ако същевременно водим преговори с страни, които не признават основните ценности, свързани с човешките права и социалните ценности. Само един диалог възоснова на международните договори може да помогне на Европейския съюз да окаже влияние върху Куба. И ако това се направи, няма да а, може да а, се нарушават повече човешките права. Ние сме за освобождаване на политическите затворници в Куба и искам да приключа, госпожо президент, с думите, че е, думите трябва да бъдат последвани от е, дела и трябва да бъдат защитавани правата на човека в Куба заедно с кубинските власти. Това е важно за политическите затворници там. Сега господин Тремоза и Балселс. Благодаря, Госпожо председател, драги колеги! През 2003 година имаше черна пролет в Куба. 73 души бяха задържани, бяха арестувани, защото бяха обвинени, че шпионират в полза на САЩ. Тогава се, господин Сапато пък беше обвинен за това, че предизвикал обществени безредици. През 2005 година жените от Белия път получиха наградата Сахаров в Европейския парламент. Не забравяйте, че Кастро не даде визи на тези жени, за да дойдат в нашия парламент и да получат наградата си. Според организациите за правата на човека има около 200 политически затворници в Куба, от тях 22 са журналисти. Всъщност след Иран и Китай, Куба идва на трето място по брой на политически затворници в света. Amnesty International дава информация, че на 3 декември е започнал господин Сапата своята гладна стечка заради малтретиране, а на 28 февруари е починал в резултат на глада. Трябва да изразим съболезнованията си като парламент към семейството на господин Сапата и да кажем колко дълбоко сме обезпокоени от състоянието на правата на човека в Куба. Специално при Испанското председателство трябва да настояваме твърдо на тази позиция. То трябва да е много по-активно за защита на правата на човека в Куба, според мен. И накрая, драги колеги, искам да използвам възможността да ви призова да поискаме незабавното освобождаване на всички политически затворници в Куба. Благодаря, господин Милан Мон. Две минути. Un lugar sobresaliente lo ocupan демокрацията и човешките права са много важни е, принципи, е, защото тук става дума за кубинският е, народ. През 2005 година съвета суспендира решението. Става за една глобална политика, която ни напомни господин а, а, Лопес. За жалост, политическите а, политиците на Куб, Куб, в Европа не, не речиха да отидат в Куба, за да се срещнат с кубинските а, е, дисиденти. Няма реформи, но въпреки това е необходимо да се а, е, поддържа политическия диалог. Всички а, е, бяхме стресани, стреснати от смъртта на политическия затворник за Пата. Необходима ни е обща а, политика, обща позиция в подкрепа на демократичните ценности. Нещо, което се изисква от 21 член на договора. Общата позиция няма с нищо да попречи на диалога. А през е, целта не е да се промени нашата обща политика, а да се иска безусловното освобождаване на всички затворници. Защото а, ние трябва неотклонно да защитаваме човешкото достоинство. И на последно място искам да напомня, че бъдещето на политическия диалог с кубинските власти зависи до голяма степен от положението с правата на човека. Може ли някой да каже, че вървим напред? Не виждам такъв. Господин Идалко за една минута. Солвера. Fue фамосо алегато дун de абогадо, ке изо que Историята ще ме запомни. Това проплака един млад адвокат. И всъщност това е, е част от е, бунта срещу тиранията и американската блокада, но сега е, обвиненията идват именно от този парламент. Ние трябва да заклеймим тези, които причиняват страданията в Куба. Политическите затворници трябва да получат нашата подкрепа и нашето милосърдие. Всички ние сме на страната на Куба, на унези, които страдат от бруталните репресии. Но ние трябва да отидем отвъд парализиращата обща позиция, която заемаме. Не трябва да се налагат данъци на любовта, казва веднъж един кубински поет. Аз... Господин Провера, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Комунистическият режим в Куба избра такова поведение, което представлява дилема за парламента. Можем да продължаваме диалога с този режим. Години наред парламента иска от кубинските власти да проведат демократична реформа и да зачитат правата на човека. Но предаването на властта от Фидел Кастро на брат му Раул не доведе до демократични реформи, нито до освобождаването на политзатворниците. Смъртта на затворник Орландо Сабата след дълги дни гладна стачка показва идеологическата опресивна натура на този режим. Европейският парламент е предвидил 140 милиона евро помощ за Куба, но резултатите не са добри. Тази помощ помага на тиранията да продължи. Отношенията с Хавана трябва да се обвържат с истинско подобрение на правата на човека в Куба за всички граждани и незабавното освобождаване на политзатворниците по съвест. Ние не можем да поставяме ултиматум, но можем да призовем за промяна в един от най-опресивните режими в света, който все още поддържа една архаична идеология. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Гала. Wir sollten den Menschen in Kuba, aber auch dem Regime ein konkretes Angebot machen. трябва да направим предложение на режима в Куба. Можем да финансираме преход към демокрацията, вдигане на санкциите на Съединените щати, освобождаване на всички политически затворници. След това трябва да се организира кръгла маса с представители на движенията за граждански права в самата Куба. Полуките от Централна Европа показват, че трябва да оставим нещо и за управляващите партии след смъртта на старата система. Трябва да подкрепим този проект, така както стана в Централна Европа. Това значи да се създаде нови отношения с Съединените щати, вместо да се повтаря и репродуцира системата от преди Кастро. Господин Федера. Госпожо председател, наистина е, съжаляваме за смъртта на господин Орландо Запата. Наистина тези последствия са наистина много тежки, но това беше неговия бунт. Би трябвало да има приемлива кампания, която да се проведе срещу Куба – Независимо каква точно а, е, идея всеки може да има по отношение на избора на кубинците. Кубинците имат своето суверенно право да изберат своята съдба и политическата организация на своята държава. Така че ние потвърждаваме всякаква външна интервенция, включително и блокадата, която съществуваше вече половин а, е, век. Мисля, че коз, каузата на Европейския съюз трябва да бъде ясна. Развитие на взаимоотношенията, обаче при ясно спазване на ценностите и никаква дискриминация на човешките права. Не можем да приемем а, това лицемерие, което понякога чуваме в залата с политика на двойни стандарти на Европейския съюз. Благодаря, господин Ферера. Лопес Есторис. Благодаря, госпожо председател какво трябва да кажем на майката на Орландо Сапата и на другите като него. Те не са сами. Искам да благодаря на авторите на, на тази резолюция на парламента. Парламентът надига своя глас срещу това, срещу тази изолирана диктатура. Това е началото на международната смърт на пресъра на този режим. От това, което чухме, ние всички осъждаме смъртта на сина на тази майка. Но освен това, искаме да се запазят свободите на всички полит е, затворници в Куба и то без условия. Ще следим положението с нарушението на правата на човека, което продължава. От НП, а и от е, другите групи съм сигурен, ние ще продължим да се борим да запазим общата позиция на Съюза. Няма да изпращаме двусмислени сигнали, ще изпратим ясен сигнал. Искаме да се сбъде нашата е, мечта за демократична Куба. Жертвата на Орландо Сапата няма да е безсмислена. Госпожо Меснер. Äh, meine Damen und Herren, es ist für uns, glaube ich, hier immer relativ einfach darüber zu sprechen. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, хората загиват поради своите убеждения. Господин Запата умря като последствие от гладната си стачка. Не трябва да разговаряме с Куба, но както вече мнозина казаха, както каза и господин Ферера, трябва да оставим кубинците сами да решават съдбата си. Мисля, че свободата да решаваш политическото си бъдеще, когато хора умират, обаче, е, значи, че ние в Европейския парламент не трябва да стоим безучастни. Необходими са нови предложения, включително и предложенията на господин Гала, за да помислим хубаво какво можем да направим, когато се нарушават човешките права, където и да е това. Съжалявам, на екрана се изписа а, друго име. Това е техническа грешка. Господин а, Месна. Госпожо председател, когато мислим за трагичната смърт на Орландо Запата днес и когато говорим за Куба, трябва да отчетем, че до сега вече имаме представа за Куба от вестниците и наистина това за нас е описание като описанието на врага. Същевременно чуваме за революцията, чуваме за онова, което правят кубинците, за да изтръгнат страната си от ръцете на мафията, но от друга страна, знаем, че хората са репресирани и те са принудени да се обърнат към гладната стачка като крайно средство. Трябва много сериозно да възприемем случилото се с господин Запатата и трябва да предложим политически решения, които да не са а, пристрастни от политически смисъл би трябвало да работим на нивото на политическия диалог, за да можем в крайна сметка да видим подобрение на ситуацията с е, спазването на човешките права в Куба. Благодаря. Благодаря, господин Овемар. Сега давам думата на госпожа Свенсън. Благодаря. През изминалите 50 години търговското ембарго наделя. Това се отрази на гражданите на Куба с бедност и репресии. Това ембарго се ползва с подкрепата на много хора тук. Според Human Rights Watch и негов доклад Новият Кастро е, е спасил Куба през ноември 2009 година. Според този доклад ембаргото трябва да бъде вдигнато Диктату... Диктаторите в Куба трябва да имат 6 месеца, за да освободят всички политзатворници. Ако не го направят, трябва да се въведе някакво по-интелигентно ембарго от типа ембарго, които се използват напоследък замразяване на активите, на чуждестранните инвестиции и налагане на забрана за пътуване по-големите демократични държави Европейският съюз трябва да отстояват това. Какво ще каже министъра по това предложение на Human Rights Watch? Благодаря, госпожо Свенсен. Госпожа Забовска. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Каждых околностей. Кубанский политический везень Орландо Борбата ни срещу нарушенията на човешките права трябва да бъде наш приоритет. Орландо Запата загина, защото протестира. Има и други. 25-ма са тези, които в момента са застрашени поради това, че здравето им е заплашено. Необходимо е да се предложи убежище, така както предложи испанското правителство. И затова бих искала да призова комисара Пи Балкс, Европейската комисия да преговаря с кубинското правителство. На Международния червен кръст трябва да се даде възможност да посети затворниците, защото това ще помогне за по-нататъчните ход на преговорите. Сега госпожа Фокман. Колеги, госпожо председател, аз съм застъпник на правата на човека, включително и в Куба, и смъртта на господин Запата е наистина много трагичен начин, за да привлече нашето внимание към този проблем в Куба. Необходимо е да отправим декларация, независимо от политическата ситуация към Куба. Благодаря. Сега давам думата на господин Лопес Гарид от името на съвета. Благодаря, госпожо председател. Дебатът, който водихме за положението в Куба, свързано с полит затворниците. Затворниците поради обещенията им се състои заради смъртта на господин Сапата. И той ни дава възможност да си отбележим, че има голяма степен на съгласие между групите и депутатите. Както ще се очертая това и утре, сигурен съм, по време на гласуването на предложението за резолюция, което е резултат от този дебат. Това е линията на съвета и на комисията принципно и на всички европейски институции. който подсилва позицията на Европейския съюз диалога с Куба, като целта е да се подобри положението на гражданите на Куба. Всички можем да се съгласим, че е необходимо винаги да надигаме глас, когато има нарушение на правата на човека. Това е основен принцип, по който не трябва да се предлага различен аршин. Съюзът в момента, в който има нарушение на правата на човека, трябва да изрази своята ясна позиция, защото това лежи в неговата същност. По отношение на Куба ние искаме всички политически затворници заради убежденията им да бъдат освободени незабавно и да се спазват правата на човека там. Но с това задачата ни не се изчерпва. Трябва да работим ефикасно и да постигнем резултати, с които наистина да се подобрят условията на живот на гражданите и да се създадат условия за освобождаването на политзатворници. В някои случаи сме постигали успех, постигнат е напредък – защото има един основен елемент от отношението на Европейския съюз с Куба, а именно политическият диалог с Куба, който бе подновен наскоро, за щастие. И благодарение на него бяха прекратени санкциите от Европейския съюз, които бяха безсмислени. Благодарение на този политически диалог, сега можем да направим това, което от 2003 година насам не можем да направим, а именно да разговаряме с кубинските власти по политически въпроси. Разбира се, оценката, която някои от вас визираха на резултатите от диалога, трябва да се извършва систематично. Трябва да има такава оценка тази година. Съгласен съм с това, което каза господин Марио Мада, Босияни, Демишел. Те посочиха, че Европейският съюз има морални задължения да води такъв диалог с Куба, за да се постигне напред. тъй като това е нашата цел. Ние приветстваме позицията, която е договорена в парламента от мнозинството относно положението в Куба. Ние ще изпратим посланието, че макар и да сме готови да водим диалог с Куба, Съюзът ще продължи да иска да бъдат освободени всички политзатворници там и да се зачитат политическите, гражданските права и правата на човека в Куба. Благодаря. Давам думата на комисаря господин Пи Балкс. Госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати, този дебат показва, че по въпросите за човешките права Европейският парламент върви начело. Същото се отнася и за комисията. Ние вярваме, че когато вярваме в нещо, не трябва да мълчим. Основата за нашите отношения в Куба ще бъде общата позиция от 1996 година. Тя очевидно а, а, а, продължава да бъде валидна. Необходими са сериозни промени на положението с човешките права в Куба. Няма да кажа, че сме постигнали много, но много, по много, в много отношения вървим напред. Така трябва и да продължим. Ще продължим да се срещаме и с представители на гражданското общество. И в заключенията на съвета се казва, че среща с, срещи с представители на демократичната опозиция могат да помогнат за нашия диалог. Благодаря, господин комисар. С това приключваме този дебат. Трябва да кажа, че съм получила 7 предложения за резолюции. Сега закривам дебатът. Прекратяваме работа до 6 часа, когато ще продължим с въпроси към съвета.